Нека тя ни изложи доколко са амбициозни целите, които си е поставила и какво смята да предприеме. Още веднъж добре дошла. Включете си микрофона, ако обичате. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee members. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на тази парламентарна комисия, важно е да назоваваме нещата със собствените им имена. 26 милиона души в Европейския съюз в момента са безработни. Това е страшно. Неприемливо е. 7 милиона и половина младежи между 15 и 24 години нямат нито работа, нито се обучават някъде. Това е страшно и неприемливо. Повече от 124 милиона души са изправени пред риска от бедност или социално изключване. Това е страшно и неприемливо. И това също и така, моите цели за следващите пет години са кристално ясни. Борба за разкриване на повече работни места и за повече социална закрила. Борба срещу бедността и социалното изключване. Това са приоритетите всъщност и на много европейци. И аз самата съм дълбоко убедена, че това са и вашите приоритети. Скъпи колеги, като депутат в Европейския парламент в продължение на 23 години, аз изпитвам уважение към тази институция и следователно никой не може да се съмнява в желанието ми да посветя е, усилия и време на европейският проект, европейския проект, който да дава конкретни резултати за хората. Винаги съм търсила широко приемане на моите предложения и в този смисъл мога да ви дам пример за последните ми два доклада за банковият надзор, както и за економическата и валутна реформа. Целта ми бе не само да постигна мнозинство, а и да придам едно социално измерение на докладите, които пиша. Винаги съм се опитвала да прехвърля мост между идеологиите на политическите групи и на институциите. Ако ме одобрите като комисар за ресора, който днес представям, ще продължа да работя в този смисъл и в този дух. Кризата нанесе много щети. Европейският съюз взе много мерки. Тези мерки бяха определено нужни. Вече започваме да виждаме резултатите и положителните резултати от това действие, въпреки че все още тези резултати са плахи. Все още не сме си възвърнали доверието на нашите съграждани. Следващата комисия следва да представи конкретни мерки, конкретни резултати. Резултати, които да са усезаеми за всички. Председателят Жан-Клод Юнкер поиска от мен да направя така, щото думата социален да започне да звучи отново с истинското си значение в контекста на социално пазарната економика. Аз, разбира се, съм защитник на тази социална пазарна економика. Тук трябва да вървят ръка за ръка успеваемостта и солидарността. Следващата комисия, следователно, трябва да бъде видима, да действа решително и в тази област, в областта на моя ресор. И в този смисъл аз искам да работя заедно с останалите кандидати за комисари и заместник-председатели, а именно колегите Катайнен, Добровски и Московичи. Ние, с тримата, ще сме тим, който ще посвети усилия на това през следващите пет години да не губим от поглед в нито един момент социалното измерение на нашата законодателна дейност. Както каза господин Юнкер, кризата няма да приключи, докато не зачеркнем тази страшна цифра 26 милиона безработни в Европа. За мен всъщност няма избор между способност и социално благоденствие. Това е ези и тура, двете страни на една и съща монета, двете страни на пазарната социална економика. И така, борбата срещу безработицата, борбата срещу мизерията, нищетата и социалното изключване, това ще бъде приоритет за мен. Приоритет в европейски мащаб, динамичен такъв. За тези, които търсят работа, ще имаме възможност да им предоставим или поне ще се стремим да ги обучим по начин по който фирмите след това да намерят за използваеми техните умения. Тоест обучението трябва да бъде достъпно за всички и мобилността на гражданите да помага за намаляване на бедността и увеличаване на економическия растеж. Тези, които ме познават, знаят, че аз никога не търся опростени решения на осложнени въпроси. Това е, меко казано, нечестно и нерентабилно. Аз търся осезаеми резултати. Искам фирмите да могат да се развиват и да се адаптират към промените на нашият глобален свят, а ние сме част от този глобален свят. Искам също така трудещите се да могат да се чувстват полезни и да допринасят за създаването на богатство в условия, в които техните основни ненакърними човешки права са зачетени и са им предоставени равни възможности мъже и жени, граждани на една или на друга държава членка, хора с увреждания. Всички, всички трябва да могат да имат достъп. Всички трябва да имат гарантиран достъп до пазара трябва да имат съответно и право на равно възнаграждение за равноположен труд. И така, нашата конкурентност и нашите системи за социална грижа и изискват също така да можем да удо... да регистрираме бързо злоупотребите и да ги наказваме. И така, четири ще бъдат моите приоритети на първо място. Създаването на работни места, разкриването на нови такива тези, които изчезнаха заради кризата, са милиони, наброяват огромни цифри. И за да могат безработните отново да имат изход, трябва на първо място да създадем, да разкрием работни места. Фирмите, следователно и малките и средни предприятия по-специално, имат нужда от благоприятни условия, в които да развиват своята или традиционна, или новаторска дейност и следователно да могат да завоюват нови пазари. Второ, достъп до тези работни места. В момента съществува масова безработица заедно с застаряващо население, а пък младите, за съжаление, нямат възможност да предоставят исканите от тях удостоверения за квалификация. Следователно, трябва допълнителни условия за насочване на хората, за да помогнем на жените или пък на хората с увреждания да получат пълен достъп до този път трудов пазар и да не са жертва повече на дълготрайна безработица. Как може да се постигне това? Например, чрез повече мобилност. И тази мобилност трябва да получи пълната наша подкрепа. Накра... На трето място. Квалификациите. Нашата конкурентно способност зависи на първо място от конкурентоспособността ни. Днешните работници, днесните трудещи се могат да изпълняват много професии и за това трябва да са готови за непрекъснато рециклиране и преквалифициране, независимо от възрастта си. На четвърто място социалната грижа, социалната защита. Това е ключова инвестиция, ключов залог за нашето благоденствие. През 2010 година си поставихме ясна цел от до 2020 до 2020 година да намалим с 20 милиона хората, живеещи под прага на бедността. За съжаление обаче, кризата не ни позволи да постигнем тази си цел, точно обратното дори. Цифрата се увеличи. Следователно, нашата система за социална грижа трябва да бъде по-зряла, по-ефикасна и да цели постигане на резултати, както в краткосрочен, така и дългосрочен план. Скъпи колеги, за да постигнем тези резултати, тези приоритети, аз ще се възползвам от всички инструменти, с които разполага Европейската комисия и на първо място тези, които изброих преди малко, а именно на първо място – инвестициите. Инвестиции в нови работни места, за да могат безработните отново да се върнат на работа. И в този контекст ще работи с заместник председателя на комисията Юрки Катайнен, за да наберем 300 милиарда евро за инвестиции, така както бе оповестено от Жан-Клод Юнкер. Също така ще мобилизирам използването на всички съществуващи финансови инструменти за инвестиции в хората, в човешкия капитал а именно Европейския социален фонд, Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се и Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Те трябва да ни помогнат за борба срещу бедността и за квалификация, както и разкриване на работни места. Няма да забравя, разбира се, и инициативата за създаване на работни места, както и младежката гаранция в държавите членки. Сега второ, економическото управление. То трябва да набере скорост. Социалните политики и политиките по трудова заетост трябва да присъстват в така наречения европейски семестър. И тук ще работя заедно с заместник председателя Домбровски, сине и колегата Московичи, за да вземем предвид е, в достатъчна степен социалното измерение на, те, измерение на тези структурни реформи. Структурните реформи, разбира се, са важни, но изискват от друга страна специално внимание към социалната то равновесие в този смисъл. И именно в този смисъл имаме програми за социално подпомагане на най- на страните с най-крехко равновесие в този смисъл. Ще работя заедно с заместник председателя Домбровски, за да може националните и европейски равнища на създаването на трудова заетост да бъдат включени в европейският семестър. Социалните партньори, разбира се, ще участват, за да може целият економически и социален спектър да бъдат включени, включая малките и средни предприятия, както и самонаетите. На трето място общи и пропорционални правила, пропорционални за всички, за да няма създаване на неравно административно бреме. Следователно, трябва да транспонираме навременно европейското законодателство. Така наречената програма за разумно регламентиране включва именно това ефикасно и лесно за изпълнение законотворчество. Нека да вземем предвид като пример, например, инициативите за трудово, трудовата безопасност, охраната на труда. Тук, следователно, можем да започнем с търсенето на по-лесно изпълнени процедури за постигане на повече грижа, за повече закрила. И тук отново ще поставя акцента върху мобилността на трудещите се. И накрая целта ми е всички инструменти и всички механизми за партньорство, които имаме, да бъдат използвани, за да може заедно Европейският парламент и държавите членки, всички социални партньори, и колегите от Европейската комисия, всички заедно да, по, да постигнем една по-справедлива и стабилна в развитието си Европа. През следващите пет години ще бъда винаги редовно на ваше разположение за обсъждане на работата, така както тя протича. Целта ни е обща хората, тяхното здраве, тяхната работа, тяхното благоденствие, защото Европа, Европа са нейните хора. Разчитайте на мен. Вярвайте ми, че съм твърдо решена да изпълня тези цели. Благодаря.